от това заседание. И сега преминаваме към дневния ред. Съгласно член 137 от а, правилника, дневният ред е разпространен. За днес няма някакви промени за вторник и четвъртък. Беше решено споразумението с Колумбия и Перу да бъде преместено от четвъртък във вторник и доклада на господин Казак да бъде преместен от вторник в четвъртък. За сряда няма никакви промени. Ако няма някакви бележки от ваша страна, дневния ред се одобрява сегашния му вид. Малко съм а, изненадана да видя какви са тези парламенти на парламента във връзка с дневния ред на тази седмица. Ние помолихме е, да се включи устен въпрос в ситуацията с сектора за производството на мляко. Виждаме, че няма да има също така и дебат върху хомофобията. Имаме харта на правата на човека човека в Европейския договор. Искам да знае, господин председателю, защо не се третират приоритетите, които се занимават с нашите с, с нашата с проблемите, които ни интересуват растежа, се занимаваме вместо това с проблемите на хомофобията. Госпожо Люлинг, Знаете, че е, дневния ред се одобрява от председателския съвет. Ще съобщя на съответните е, господа е, да изтеглят въпроса свързан с хомофобията на по-преден план. Има ли други, които искат да вземат думата? Господин Оди. Благодаря, господин председател. Правителствените и държавните ръководители се срещат на неформален Европейски съвет. Може би ще трябва да се отчете този а, съвет, независимо от това, че е неофициален. Мисля, че парламента, председателя на парламента ще остане в, в, а, на това заседание. Ще бъде ли пред поканен на председателя на съвета на наше заседание, макар и това да е неформален Европейски съвет. Господин Оди, хващате ме неподготвен. Ще се информирам, за да видя защо господин Ромпой няма да дойде, но по принцип сте прав. По принцип сте прав. Господин Свобода. Доколкото разбрах, господин Ромпой не иска да дойде по-рано, защото няма какво да каже, тъй като те първа трябва да преговаря с правителствените глави. Но все пак е разумно господин Ромпой да, да знае ние какво имаме да кажем, да може нашият председател на парламента да предаде мнението на парламента, да знае господин Ромпой е, каква е нашата позиция. Добре, господин председател, ако господин Ромпой започне да идва по-често в парламента. Добре, ще предам вашата позиция. И преди общата снимка аз ще се опитам да предам вашата позиция. И така, има ли други, които ще вземат думата? Не. И така, дами и господа, обявявам първата точка от дневния ред. Доклада на господин Бусутил, свързан с индекса на вътрешния пазар. Господин Бусутил за 4 минути получава думата. Благодаря, господин председателю. Напоследък много се говори за растеж и за това как да задвижим економиката на Европейския